И така, имаме специален кост с съпровождаща делегация. Много се радваме, че министър Катя Берео е при нас. Тя е от бразилския парламент. И bardzo szybkim, dużym rozwoju Бразилии. Ние знаем колко бързо се развика, развива Бразилия. което е много важно за връзките между Бразилия и Европейския съюз. За това искам да благодаря на госпожа министъра и да я приветствам в Комисията по селско стопанство на Европейския парламент. Добре дошли, госпожо министър. Както казах, гостувани делегация, делегация от Бразилския парламент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 и други членове на делегацията. А господин Мачадо, това е, той също присъства, това е посланникът на Бразилия в, към Европейския съюз. Имаме колеги от Европейския парламент които са членове на делегацията за Бразилия. Добре дошли на всички! И както казах, госпожа министърът помоли по време на своето посещение в Европейския съюз да посети Комисията по селско стопанство на Европейския парламент. Знаем, че връзките с Бразилия са много важни, търговските връзки трябва да се споменат, но също така и сил, силно развитото селско стопанство на Бразилия. Износът от Бразилия е много важен. И така още веднъж добре дошли при нас, госпожо министър. И ви давам думата. След това ще дам думата на координаторите за въпроси към вас, а след това и колегите ще могат да ви зададат въпроси. Нека започваме, защото времето напредва. Благодаря, господин председател. Радвам се да мога да говоря пред вас. Благодаря на председателя Сикерски. Това е един много важен, една много важна комисия за нас. Искам да благодаря на журналистите, на колегите депутати, на сътрудниците. Аз съм съпровождана с парламентарна делегация, от парламентарна делегация. Вчера участвахме в Париж в една конференция по а, болестите на животните. Утре имаме конференция в Ж... Женева. Нато Мартинс от Крак Рио Гранде де Сол, госпожа господин Анестезиадис е са членове на делегацията. Имаме представители на регионите Санта Катерина и Бенео. Госпожа посланика Виено Мартинс. Е, те ни посрещнаха тук в Брюксел. Делегацията включва и е, сътрудници. Господин председател, уважаеми депутати, уважаеми гости, искам да кажа, че за мен е голяма чест да говоря пред Комисията по земеделие и то в качеството ми на министър по селското стопанство на Бразилия. Има някои неща, които бих искала да засегна пред вас. Е, те са свързани с е, продоволствието на населението, с развитието на селското стопанство и промишлеността. Естествено, интересите на всяка страна са важни, но когато става дума за селско стопанство и за продоволствие, за изхранване, важно е а, там има достатъчно храни за всички жители на земята. Тези храни трябва да са достъпни за всички. През последните 2-3 десетилетия имаше колебание в растежа на развитите страни и на развиващите се страни, но по принцип може да се каже, че бедността е намаляла в света. Може би това е феномен, който се случва за първи път в световната история. А именно да се наблюдава такава тенденция за намаляване на бедността. В Латинска Америка и в Азия много хора бяха извадени от прага на бедността и могат да потребяват повече стоки. Естествено, голямо предизвикателство е да се снабдят всички тези хора с храни. Ние в момента се намираме на границите на нашите възможности – допълнително увеличаване на производителността от изключително значение. Още повече, че населението на Земята ще се увеличи. Знаем, че през 2050 година ще има с 2 милиарда повече жители на Земята. Това ще е едно огромно предизвикателство за нас. Трябва да произвеждаме повече, трябва да, възпро... да, да произвеждаме по-добре. Глобалното продоволствие и глобалната сигурност на продоволствието могат да предотвратят конфликти, особено в най-лабилните зони, защото е, конфликти в тези зони ще повлияят на развитието на цялото население. Ето защо е необходимо едно увеличаване на селскостопанската продукция. Ние имаме 8 милиона квадратни километра, но само 28% от тази площ се използват за селско-стопански цели. Само толкова площ принадлежи на производителите. Инфраструктурата на е, градовете на градовете се падат 11% от нашата територия, а около 30% са запазени биотопи. Освен това имаме и някои ограничения в закона за околната среда. Това може би е един от най-подробните закони за околната среда. Но въпреки това, ние се насочваме към увеличаване на обработваемата площ по различни начини, като включваме нови площи или като се опитваме да повишим качеството на постеещи земи. Китай и Индия Европейския съюз и Штатите са заедно с Бразилия страните, в които от 70-та година е настъпила революция в селското стопанство. От тогава селско-стопанското производство непрекъснато се увеличава. През последните 20 години то селско-стопанското производство бележи връх. Нашето производство може да се увеличи още повече, като се използват съответни иновативни техники. Сега е момента да планираме следващите 10 години на развитие. 50 милиона тона пшеница може да произведем повече, 8 милиона тона месо могат да бъдат повече произведени. Ясно става, че нашата, нашето производство трябва да е конкурентоспособно. Имаме много добри условия. Заедно с това би трябвало да запазим и биотопа на река Амазон. Ние сме отговорни за... Така, Амазонка, извинявайте. А, ние сме отговорни за този биотоп, за запазване на биотопа на различни други реки и други биотопи. 80% от 80% от площите около река Амазонка могат да бъдат наблюдавани. 50% от застрашените биотопи бяха рекултивирани. Това стана възможно благодарение на различни изследвания, иновация и благодарение на възможностите, които даде нашия закон за биологичното разнообразие. В международен аспект трябва да се съсредоточим не само върху производство на ефтини стоки, а в същото време трябва да разпределяме по-добре хранителните ресурси. Световната търговия храни народите. И се вижда как различните народи са взаимосвързани в световната търговия. Ние с голям интерес следим разговорите за зоната на свободна търговия между Меркосур и Европейския съюз. Важно е, е тези разговори да продължат конструктивно. за да се осигури достъп до пазара на стоки. Аз е, бях на конференция на ЕОЕ. на която конференция Бразилия бе обявена като страна, в която няма вече свински грип. Ние много работим в тази насока. Нашата цел е цяла Бразилия в цяла Бразилия да няма болести по животните, за да може да изнасяме месо и други продукти в Европа и в други части на света. Ще водим разговори с съответните компетентни органи, като нашата цел е взаимно признаване на стандартите. Надяваме се да подпишем споразумение във ветеринарната област с Европейския съюз, което ще улесни търговията между двете страни. По отношение на говеждото месо и други животински продукти, искам да кажа, че моята страна все още не е много отворена към търговията. Различните економически субекти също не са толкова отворени към Европейския съюз, колкото биха могли да бъдат. Има определени резерви към световната търговия. Все още има много носталгични чувства към търговската автономия. Но едно народно стопанство в днешно време е насочено именно към преодоляване на бариери и граници. Модерните комуникационни средства обвързват целия свят в едно цяло. Продукцион, продукционната верига не познава национални граници. Тя има своите корени и своя происход – в глобалната економика. Това са нашите предизвикателства и с тези предизвикателства трябва да се справим. Много важно за нас е много странната система на договори за търговски споразумения в рамките на СТО. Тази система искаме да я интегрираме в е, кръга от преговорите от Доха. преговорите от Доха, от тях очакваме и регионални партньорства, за да може да има растеж в економиката ни. Правителството на Бразилия разчита много на едно евентуално споразумение с Европейския съюз. Ние сме готови за преговори. Надяваме се на бързо подписване и се надяваме също така въпросите за селското стопанство да не са пречка тук. Протекционизъм в областта на селското стопанство е, би, бил, е, би било една огромна пречка за развитието на економиката в глобален мащаб. Ние смятаме, че в модерния свят няма място за протекционизъм. Народи, които от е, години воюват, от е, стотици години воюват един срещу друг, е, вече стават приятели. Това е моето убеждение. Всеки път, когато съм в Европа, се убеждавам в тази истина. Dziękuję pani minister за Благодаря ви за представянето, за вашето изказване. Много беше интересно. То най-пикнейшо. Това, което казахте за Европейския съюз, най-интересното, най-красивото международно създание го нарекахте вие. Това са прекрасни думи, които наистина ни трогват. Наистина отношенията с Бразилия са много важни за нас. И сега преминаваме към изказванията на координаторите. Първи ще се изкаже Алберт Дес от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър Кате Благодаря за това, че ни посещавате тук в Европейския парламент, в нашата комисия. В Бундестага аз бях председател за 10 години на групата за приятелство с Бразилия и господин Вандре беше председател на бразилската група за приятелство. Аз пред, през 1988 година за първи път отидох в Бразилия и от тогава много неща се случиха, много хубави неща се случиха. Поздравление за това. През 1988 година а, виждах как в региона Мато Гросо се изсичат гори безстопанствено. Сега нещата е, са поставени на други начала, както беше казано, е 61% от територията на Бразилия са биотопи. Е, това са вековни гори. И е, наистина вижда се, че горите са успели да бъдат запазени. В региона Мато Гросо има 3000 хектара, в, които, които са собственост на индивиди. От тях 700 хектара само са дадени за производство. Фермерите се отнасят много съзнателно към земята. Това, което казахте за търговията, естествено и двете страни трябва да са готови за търговия. И през миналото съм се обещавал, че е много трудно да се изнасят стоки в Бразилия. Има големи проблеми. Искахме а, да им, имахме големи проблеми да, да, да дарим лекарства за региона Мато Гросо. Четири а, месеца лекарствата чакаха на границата, на митницата, докато бъдат приети. Проблемите, нашите проблеми са много специфични. Ние задаваме на нашите фермери стандарти, които са много високи и тези стандарти очакваме да бъдат спазени и от нашите партньори. Не искам да говоря а, прекалено дълго, но искам да кажа следното. Ако бях на 25 години и, бях, и, и ако бих решил да бъда фермер, щях да отида в Бразилия. Благодаря ви, желая ви приятно прекарване в Европейския парламент. Много ви благодаря и аз. Благодаря за личния момент който вложихте. Алберт, как ще отидеш? С кутърче ли до Бразилия? Как ще стигнеш до там? Не знам. Е, господин Декастро има думата, който е бивш министр на замеделието в Италия. Благодаря от името на моята група на социалистите и демократите в Европейския съюз. И аз, госпожо министър Катя Брео, искам да ви кажа добре дошла днес тук при нас. Това е Комисия по земеделие и селското развитие. Благодаря ви за това, което казахте за нас. Темата за продоволствената сигурност и проблемите, пред които е изправен днес света, пред това голямо предизвикателство, да се опитаме да изхраним едно население, което постоянно расте и иска повече храна, преминава през растежа и развитието на вашата страна през последните години. Един ръст, който последните години отбелязва ръст на голяма част от стоките за износ за скостопански продукти, происход а Европа внася, в случая имам предвид, соята. Със своето изказване искам сега да говоря за един друг изключителен проект, който бе експериментиран за първи път във вашата страна. Говоря за програмата фом 0. Това е една програма, която намели глада в Бразилия и за първи път не бе обект само на социална политика глада. Много често се говори за този изключителен проект и резултатите, които сте постигнали, но не се споменава, че заедно с социалните политики имаше и земеделски политики, които дадоха възможност всъщност да се постигне този изключителен резултат за който в Милано сега на изложението 2015 година се говори. Благодаря ви, благодаря ви, ако искате може да ни дадете малко подробности по този важен резултат за вашата страна. Благодаря. Благодаря и за това, че спазихте времето защото ни дадахте по този начин а, възможност да балансираме с господин Дес, който малко надхвърли, така че господин Декастро е чудесно се изказа. Давам думата на Войчеховски за две минути, тъй като Никълсън го няма. Wystąpienie w dalszej kolejności. Okay, dobrze, to w takim razie pani poseł Милър има думата. Благодаря, госпожо министър, за това, че посещавате нашата комисия. Аз самата бях в Бразилия през 2012 година в рамките на делегация от Германия, бях дълбоко впечатлена от начина по който се използваше земята и то, той се използва устойчиво. Заедно с това има много големи площи, които са биотопи, които са пасища. Въпреки това, непрекъснато се говори в Германия за изсичането на а, на гората и за генно модифицираните продукти, които се отглеждат при вас. Имам два-три два, три въпроса. Соята, която я внасяме, тя е по принцип генно модифициран материал, генно модифициран продукт. искам да ви попитам до каква степен се отглежда генно немодифицирана со соя в Бразилия. В Бавария има сътрудничество, тече сътрудничество с Бразилия, в, в рамките на което се казва, че може да получим от Бразилия соя, която не е обработвана, не е генно обработвана. Освен това, за нас е много важно, са много важни изследванията и развитието. Когато бяхме в Бразилия, фермерите ни казаха, че вследствие на преустановяване на изследванията и научната дейност от страна на държавата са принудени да използват семена, които са генно модифицирани и семена, които произвеждат повече добив. На следващо място търговското споразумение между Европа и Штатите. Смятате ли, че чрез това споразумение ще има дефицити за търговията с Бразилия? Чинкуе, пани посол Санра. Благодаря. Следващия оратор. Е, обригада, сеньора министра. Eh, Благодаря, госпожо министър. Искам да ви поздравя. Казахте, че във вашата страна има намаляване на бедността. Ето ме, тук съм. Аз съм от Галиция, така че говоря на много сходен на вашия език. Това, което казвах всъщност е, че за съжаление тук страните от Южна Европа има увеличение на бедността и за това отново сме изправени пред глад. Това, което ме интересува е да разбера дали програмата Глад 0 или ФАМЕ 0 даде възможност да се постигнат всички цели, които сте си заложили. Още нещо искам да попитам. Хората мечтаят да могат да произвеждат собствената си храна. Какво мислите вие за това? Аз лично мисля за африканския континент, защото постоянно се говори за производство. Все повече да произвеждаме за останалата част от света. Това е амбиция и на Бразилия, и на Европейския съюз. Но гонинки тази амбиция, всъщност застрашаваме възможността на много държави сами да произвеждат толкова, колкото е необходимо за самите тях. Искам да ви припомня, че е, целта да продаваме телешко, свинско или да се продават е, телешко и свинско тук на нашия пазар е интересна, но тази сутрин чухме за една криза, от която се оплакват производителите в Европейския съюз, т.е. поради, най-вече поради санкциите наложени върху Русия. Мислили ли сте за мерки за защитаване на малките земеделски предприятия в случаите, в които има такива отрицателни последствия, когато се налагат подобни санкции? Благодаря. Pani poseł Scott Cato, pani profesor, bardzo proszę. Thank you very much, Chair, and welcome. Благодаря. Аз бях във вашата страна миналата година. Много се радвам, че бях там и тогава бях поразена от богатството на природните ресурси и огромния потенциал да изградите едно истински устойчиво общество. Надявам се отново да ви посетя. Аз съм член на Зелената партия и това, което ме притеснява е, е изсичането на дъждовните гори е, по Амазония и в Амазония и в Мато Гросо. Затова исках да попитам за климатичните изменения, тъй като това е много спешен въпрос. Бразилия страда от последствията на климатичните изменения, водата не достига. Знаете, че 34-я доклад на Римския клуб говори точно за тези гори, за минния сектор, които всъщност нарушават конституционните гаранции, заложени във вашата конституция. Аз съм англичанка, ние поведохме света в индустриалната революция, революция и за това нося историческа отговорност за емисиите на СО2. За това искаме вие да опазите своите дъждовни гори защо... и джунгли, защото а, наистина сме разрушили голяма част от нашите природни обекти. А, Бразилия трябва да играе много важна роля в преговорите по климатичните изменения през декември. Ще се постигне вероятно някакъв баланс между големите индустриални държави и унези като вас, които имат чиста природна среда, която предлагат, които предлагат огромни възможности да поемат емисиите на въглероден диоксид. Как според вас ще протекат тези преговори и какво ще очаквате за това, че ще опазите природното богатство по река Амазонка, което е богатство за цялото човечество? Благодаря, господин Агню. Well, good afternoon, Minister. Здравейте, госпожо министър. Най-вероятно искате да знаете, че споменаването на вашата страна в Бразилия, на животновидите в моята страна, Обединеното кралство, всява не само страх, а и ужас. Защото можете да ни преварите във всичко. При имате една огромна страна, не струва много нито земята, нито труда. Най-вероятно можете две култури за една година да отгледате. И въобще цялото ни животновътство може да фалира заради вас. Това много ни притеснява. Вече зависим от вас, тъй като соята внасяме от вас и мнозина могат да кажат, това е свободна търговия, това е прекрасно, ще бъде не е лесно за вас да спрете кранчето и политическо, или защото има климатични изменения при вас и ще останем без храна на масата. Споменахте свинската треска и други проблеми, но не споменахте шапа. А, има ли шап в Бразилия? Вакцинирате, вероятно, щом продължавате, не е изчезнал. Имаме огромен проблем с, а, този, с, тази, с това заболяване, или поне имахме такъв преди 14 години. И нашите селски райони, които не се занимават с, с тази а, с това отглеждане на животни, не биха издържали на рестрикции. След това клетките за пилетата и кокошки носачки. Продължавате ли да използвате такива клетки и е, вероятно знаете, че ние нямаме, имаме забрана в Европейския съюз е, да а, отглеждаме кокошки в такива клетки и от това да получаваме яйца. Благодаря тази част ще изслушаме Зориньо, заместник председател на делегацията Европейски съюз Бразилия. Добре, господин президент, сеньора министър. кому вице presidente на delegação парламент. Благодаря, господин председател, госпожа министър. Делегацията за... Аз съм член на делегацията на Европейския парламент за отношения с Бразилия. Е, добре дошла е, нашите отношения с, с Латинска Америка и Карибския басейн са особено важни и следващата седмица ще има парламентарна среща Европейски съюз Латинска Америка, след което последващата седмица ще има отново среща а, на министерско равнище тук в Брюксел. Давате ни възможност да обсъдим някои важни елементи във връзка с тези срещи. подкрепя много от нещата, казани от нашите британски колеги. Европа и Бразилия имат близки структурни интереси. Казвате, че е, е добре да премахнем пречките пред търговията и да си сътрудничим в областта на развитието и научните изследвания. Ние сме две от най-добре структурираните производствени зони в света и разбира се, има потенциални конфликти, но решенията, които могат да бъдат намерени, трябва да са глобални. Много се радваме, че е, вие имате политически ангажимент тази зона за свободна търговия да стане действителност. Е, множество европейски страни На този етап, госпожа министър, трябва да имате политически кораж и увереност, защото споразумението за свободна търговия е особено важно. Благодаря. Далше wypowiedzi пани панов послов. Сега ще изслушаме изказвания от колегите. Надявам се да бъдете по-кратки много ви моля по максимално една минута. Лебека има думата. Domnule președinte, bine ați venit, doamna ministru. Am două întrebări foarte scurte. Благодаря, госпожа председател. Госпожо министр, добре дошла. Бразилия е един от най-големите производители на генетично модифицирана соя. Нека да ви приветствам отново. Бразилия е една от най-големите страни производителки на генетично модифицирана соя. Европейските страни са едни от най-големите вносители на генетично модифицирана соя. И в тази връзка има ли начин да се хармонизират стандартите, които се прилагат при вас с европейските? Тук в Европа всяка държава членка има право да вземе решение дали или не на нейна територия да може да се отглежда генетично модифицирана соя. И, и също какво мислите за подкрепата за младите фермери в Бразилия? Господин Wyczechowski. Dziękuję za to spotkanie, bardzo ciekawe informacje dotyczące sytuacji. Благодаря за срещата, госпожо министър. Благодаря ви за информацията. Много интересна информация подадохте. Искам да ви задам няколко въпроса. Първо, въздействието на реформата на пазара на захарта. Една реформа, която се проведе преди няколко години в Европейския съюз, за да се ограничи производството на захар в, в същия. Това имаше големи последствия върху нашите производители. Затова искам да разбера какви бяха последствията на бразилския пазар, имайки предвид най-вече положението на самите земеделци. Увеличиха ли се доходите им или не? увеличили се производството или броя на предприятията, които произвеждат захар в Бразилия? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с живота и добруването на животните и здравето на животните. А, как чисто нормативно изглеждат нещата? Вашето право, грижи ли се за здравето на животните? Има ли напредък в тази сфера? Подобряват ли се стандартите на загледане на животни? Това е, е ли тема за вашето правителство? Благодаря. Благодаря, казва председателят, господин Смит. President, thank you. Minister, you're very well господин председател. Благодаря, госпожо министър. Добре е дошла и аз, като много други колеги, съм бил на посещение в а, вашата прекрасна страна. Бяхме в Мато Гросо, говор... а, а, следахме говедовътството. Отлично качество, макар и не толкова добро, колкото е нашето Шотландия, но все пак стандартите са много добри, голям напредък, що се отнася до хуманното отношение към животните. Сега, що се отнася до търговията, добре да има едни и същи стандарти, що се отнася до това, кое се допуска на нашите пазари и кое не. Във връзка с казаното господин Агния, ваксините са много важни за нас, особено що се отнася до шапа. Други важен въпрос продоволствената е, сигурност, е, възможността за продоволствена самоиздръжка. Не можем да а, е, а, търгуваме до степен, до която местното производство в Европа се а, разрушават конкуренцията. Ние тук предоставяме помощи по едни начини, вие по други. Има ли какво да обменим? Благодаря, госпожо министър. Бразилия е много голяма страна. Има конкуренция на пазарите. Но а, а, във Франция 50 и 58% отива 58% от соята, която се внася от, от Бразилия, 30% за говедата, 12% за други домашни животни. Вие сте шести в света, шеста света държава по емисии на парникови газове. Вашата политика до сега в Бразилия е, включва сътрудничество с филиала на Tyson Food. Е, целта е до 2020 година Бразилия да е източник на половината от пилетата на световния пазар. Моите въпроси са свързани с производството на говеждо месо и с е, агентите, увеличаващи растежа, които се използват. Венила парламентul european. Госпожа министър, добре дошла в Европейския парламент. Поздравления за вашето подробно изказване. Много интересно беше то. Действително можем да говорим за лидерство, за ефективност. И действително в селските райони жените стават все по- водещи, все по-инициативна роля поемате, включително и в традиционните елементи на селското стопанство и в иновационните елементи. Как можем да подкрепим жените в селските райони? Имате ли специално право, специални закони и инструменти в Бразилия за подкрепа на жените, занимаващи се с селско стопанство? Господин Хаслин. Добре дошли, госпожо министър. Вие ни показахте е, и ни казахте, че производителността в Бразилия се увеличава, но не смятате ли, че въпросът за преразпределение на ресурсите е важен, за да се нахрани населението на земята? И още нещо. Разпределението на, на земята, това е проблем във вашата страна и в други страни страни. Земя, която се използва за спекулации, а не за отглеждане на култури. Бихте ли били Бихте ли предприели ли мерки за борба срещу тези спекулации за подкрепа на малките предприятия в селското стопанство, защото те са изключително важни за производството на храни. Вие казахте, че има много биотопи в вашата страна, но смятате ли, че мерките, които се предприемат от правителството за опазване на река Амазонка, са достатъчни, за да бъдат запазени биотопите, такива каквито ги знаем, или има нужда от допълнителни мерки? И още нещо. Смятате ли, че европейците ще могат да получават генно необработена соя от Бразилия, защото ние много разчитаме и държим на а, соя, която не е обработена генно. Благодаря. Pan poseł Kalinowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowna pani minister. Господин Калиновски, госпожо министър. Европейския съюз през 2009 година си постави една цел е, в държавите членки. Искахме да използваме биоетанол и биогорива. 10% от биоетанол. Използването на биогоривата и биоетанола трябваше всъщност да ни даде възможност да дадем по-разнообразни приходи на фермерите и да разнообразим чисто природно Европа. Европа обаче реши да намали тази цел на половина, за да използва по-различно своите средства. В а, Бразилия вие правите гориво от а, цвекло, а, правите биогорива, но от друга страна многообразието е застрашено. Тази промяна при ползването на почвата според вас какво въздействие оказва върху използването на биогоривата? Господин Дантен. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър, че сте тук, за да говорите за селското стопанство на своята страна. Преди малко тук съм на предния ред. Vous avez évoqué euh, les échanges internationaux. Говорихте за международния обмен. Вярва ли Бразилия наистина все още в СТО? Бразилия вече започна разработване на двустранни договори. Е, смята ли, че има изобщо каквито и да било шансове да се работи по друг начин в Сълскостопанската област? Господин Райбуш. Госпожа, извинява се, председател. Е, Благодаря. Госпожо министр, в Европа имаме проблем с субсидиите. Те отиват главно за големите предприятия. В Бразилия обаче имате по принцип същия проблем. Е, според доклада на ОСС за директните премии от 3 е, милиарда долара, е, субсидиите са се получили на 10 милиарда долара за последните години. Смятате ли, че има нужда от реформа тук? а именно да се предложат повече работни места в селското стопанство. Имате министър за развитие на селските райони в Бразилия. Има ли някаква кореспонденция между плановете, които се правят за Бразилия и за Европа? Пан, пан посел Ява. Господин Яр, благодаря. Благодаря за дискусията, която водим в момента. Най-напред, генната техника, генните технологии. Какви са шансовете и рисковете за генната технология? Какъв е дебата във вашето общество? И нещо за селско-стопанските суровини. Е, ключова дума тук е етанолът. Е, какъв е дебатът за етанола в Бразилия. И още нещо. В е, Европа има голям дебат за големите селско-стопански предприятия и малките предприятия. Какви са измеренията в Бразилия? Какво в Бразилия въжи за голямо селско-стопанско предприятие, какво за малко? Thank you very much. Uh, very interesting to listen to you there. I've never been... Благодаря много. Много ми беше интересно да ви изслушам. не съм бил никога във вашата страна и понеже се опитвам да намаля въглеродния си отпечатък, няма да е, е, дойда най-вероятно, но все пак е, казвате, искаме да изхраним света отлично, чудесна кауза, обаче Всъщност, мисля, че не е вярно това. Мисля, че страните не искат да хранят света, искат да станат по-богати. Не е ли по-добре да се самоизхранват по-скоро? И ако, не смятате ли, че вие, ако успеете да изнасете повече храна за Европейския съюз, това ще излезе нашите селски стопани тук? Каква е ползата от това за нас? Бяха зададени отлични въпроси, очаквам отговора. Е, и накрая не знам дали преводачът се е объркал и наистина сте казали, че Европейския съюз е най-красивата политическа структура, защото аз не вярвам в това. Каждый слышит, то все слышать. Всеки си чува каквото иска да чуе. Няма други искания за изказване, ако не бъркам или има? Има. Себастиан. Obrigado por ter vindo, senhora, senhora ministra. Essa pergunta não é minha. É eh, quando eu Благодаря. Ние сме приятели на, на Бразилия и трябва да говорим за Малта Дроза за собствеността на земята. Познавам хора в Бразилия, които са загубили земята си поради натиска на така наречените фазенделос. 40%, 40 от тези хора не са получили е, компенсации за своите земи, не са успели да си върнат земите. Е, това са хора, които традиционно се изхранват от земята. Какво ще бъде направено, за да може коренното население да си върне земите? Момент. Еще пан посел Боба. Ласт. Euh, Господин Бове, заповядайте. Госпожо министр, добър ден. Благодаря, че сте тук в нашата комисия. Няколко пъти си съм бил в Бразилия. Участвал съм в множество активистски дейности, включително с движението Десантер, което, с което унищожихме няколко полета генетично модифицирани организми. Е, опасявам се, че това, което се случва в Бразилия, всъщност е, е, прави Бразилия една платформа за експорт на пилешко месо и на свинско месо на към Европа. Европа е експлуатирала Бразилия години наред, това е ясно, обаче производството трябва да отговаря на търсенето на местния пазар, а не на логиката на експорта. Още нещо, в Европа има, в Бразилия има друга важна драма, проблема с евкалипта. Е, е, производството на а, свързано с а, евкалипта всъщност а, е, застрашава а, селското стопанство и а, стерилизира почвите. Zgłoszenia wszystkich pani панов послов. И слушахме всички изказвания. Е, еще chwilę консултации. Мисля, че няма други искания за въпроси. Госпожо министър, не зная къде е по-лесно да се отговаря на въпроси тук или в парламента на вашата страна, Бразилия? Защото много въпроси ви се зададаха, доста сложни и доста щекотливи, но мисля, че всички ги зададаха в дух на дружелюбност. Европейският парламент няма типична опозиция. Макар, че имаме различни становища, няма опозиция такава, каквато има в вашите парламенти. Стига съм коментирал и ви давам думата за отговор на въпросите, разбира се, на базата на това, което искате да кажете. Precisaríamos de muito tempo para responder todas as perguntas com благодаря. Би трябвало, ще ми трябва много време да отговоря на всички тези въпроси, защото Колегите го заслужават. С удоволствие бих се впуснала в подробности, но това, което ще направя, няма да отговарям на въпросите так, по реда, по който бяха зададени, ще се спра на най-важните аспекти. Ще започна с соята и с генно обработваните продукти. Бях сенатор, бях член на парламента за 4 години. От, с политика се занимавам от 12 години. И истината е, че имахме голям проблем с приемането на генно обработването на, меха... на, на организмите, генно модифицираните организми, е, хората не искаха да ги приемат. Сега обаче сме, имаме производители в Бразилия, които произвеждат генно модифицирани култури, но имаме и такива, които не произвеждат генно модифицирани продукти. Именно те са предназначени за европейския пазар. Естествено, приоритет трябва да е здравето на хората, но когато говорим за производство на храни и намаляване на обработваемите площи в света. Ние смятаме, в Бразилия се смята, че ГМО е по-скоро не проблем, а решение. Ние не смятаме, че ГМО-тата са пречка. Те ни позволяват да произвеждаме много повече, като използваме по-малко химикали, което също е важно за здравето на хората. В противен случай разходите се увеличават много. Ето, например, памукът. Памукът в Бразилия ние е, произвеждаме памук в тропическа страна, всъщност, в страна, където вредителите са много и е, където борбата с тях е много прагматична и реална. Сектора на производство на памук. Ако той премине отново на традиционното производство, е, то разходите ще се увеличат толкова, че ние няма да сме конкурентоспособни. Ние би трябвало изобщо да закрием сектора. Няма да може да произвеждаме памук. Но благодарение на ГМО ние успяхме да постигнем повече от 50% намаление на разходите и на намаление на химикалите, които се използваха при производството на памука. Някои хора са против ГМО-тата, аз разбирам, приемам тези становища, тези нагласи, но в крайна сметка резултатите, по резултатите трябва да съдим. Дали ГМО е полезно или не. Ако погледнем световната статистика, ще видим, че за последните 20 години всяка година продължителността на живота на населението се увеличава с 3 месеца. И тук ние говорим за химикали в селското стопанство, говорим и за ГМО-тата. Кое от тях е по-ценно, ако ГМО-тата бяха толкова опасни, нямаше да има увеличаване на, производ... на продължителността на живота. Естествено, е, ние работим с пазара. Ако пазарът приема ГМО, продукти тогава ние ще заложим на тях и ще и намаляваме по този начин произв... разходите за производство. Обаче, ако някой от нашите партньори не искат ГМО-та или пък не искат определени е, химикали, то тогава ние подчертаваме, че тези страни би трябвало да платят разликата в е, разходите за производство. Но не всеки партньор би могъл да получи това, което иска. Учените трябва да ни кажат на къде да вървим. Ние е, се вслушаме в техните съвети, вслушаме се в е, становището на учените по света. И какво виждаме? Виждаме увеличаване на продължителността на живота и увеличаване на, на производството и потреблението на ГМО продукти. Преминавам към другите коментари. Сега за програмата нулева толерантност към глада. Докъде е стигнала Бразилия? Нека подчертая, няма нищо странно тук. Бразилия реши да приложи един реален план. Ние се справихме с инфлацията и няколко правителство, няколко правителства, правителството на Лулан и на Дилма Русев, решиха да поддържат строгия контрол, контрол и контрол на е инфлацията. Контролирането на инфлацията ни позволи да развием програма за борба срещу Бразилия. Е, извинявайте, програма за борба срещу глада и бедността. Семейства получават помощ, главно безработните получават помощ, херата, хората които получ, живеят с по-малко от 70 реала на ден, те получават тази помощ. И, както казах, това е програма, която се прилага вече от три последователни правителства. А това е една и съща политика. Ние помагаме, даваме помощ, допълваме доходите на хора, които имат нужда от това. В селско-стопанските райони имаме около 5 милиона хора, които имат нужда от тази помощ на фона на общо около 20 милиона хора, живеещи в селско-стопански райони. И виждаме нужда от разширяване на а, тази програма. Имаме няколко стратегии, които са насочени към укрепване на средната класа. Това искаме да го направим с помощта на иновациите, на, с помощта на техническа помощ, на обучение, насочено към хората, живеещи в селските райони. Искаме да помогнем на тези хора да се приспособят към новото време, да преодолеят своята изолация и да печелят повече от своето производство. Работим с кооперативи, с организации на производителите, така че те да купуват производството на, от тези райони и така да могат хората да печелят. Говорих за това, че има около 5 милиона нуждащи се хора в Бразилия. Това са фермери. И ако погледнем към щатите Австралия и Канада, те имат около 2,7 милиона фермера. Така че ние всъщност доста добре се справяме с използването на земята. 10% от производството в Бразилия идва от хора, които участват в реформата на земята. Това са 11 милиона хектара. Това са бенефициери на тази програма. Програма насочена към малките селскостопански семейни предприятия. Тоест, тези хора получават земя от правителството, която да обработват. За съжаление, ситуацията не е толкова добра, колкото би могла да бъде. Ясно е, че трябва да продължим подкрепата си към тези малки ферми. Така че да се извлече най-доброто от земята. Аз знае какво си мислят хората. Успехът на нашето селско стопанство зависи до голяма степен, до 15-20% от използването на, на изкуствени торове. Но това не е единственият проблем. Има много други фактори, а, които трябва да се овладеят. 80 милиона хектара бяха разпределени на малки, на малки предприемачи, на малки фермери. Това е една огромна програма, която до момента обхваща площ от 50 милиона хектара. 86% от всички сълскостопански производители са всъщност малки фермери, малки стопанства – които по отношение на хектара имат около 330 хектара на разположение, които да обработват. И както казах, това са 86% от производителите в Бразилия. От 5 милиона, за които говорих, това са 86%. 12% от тези 5 милиона са средно големи ферми, с площ от над 1000 хектара. Така че нямаме проблем в това, не срещаме проблем в, с това да произвеждаме достатъчно храни. Про, производството не е наш проблем. Проблемът е подобряване на технологиите, подобряване на използването на, на земята, повече изследвания, повече иновации, които ще доведат до по-големи доходи на фермерите и повече производство. Така може да помогнем и на другите страни. По отношение на а, производството на на селско стопанството производство в отделните страни. Да, според мен, всяка страна трябва да поощрява своето селско стопанство. Искам обаче да кажа, че през 60-те години Бразилия внасяше голяма част от своите храни. Внасяхме месо от Австралия, е, ориз от Филипините, месо от Европа, е, мляко от Европа, извинявайте, месо от Австралия. През това време е, бразилианците плащаха половината от своите доходи за храна и то за внос на храна. А днес около 18% от дохода на едно семейство отиват за храна. остатъка от дохода, останалата част от дохода е, се инвестира в други дейности, в закупуване на жилище и така нататък. Най-голямото предимство в Бразилия е предимството дадено в социален аспект на семействата, на домакинствата. Това е резултат от политическите решения през 80-те години. Ние тогава решихме да отглеждаме своята храна и да задоволяваме нашия пазар. Ние си сътрудничам с много страни от Латинска Америка, с много страни от Африка. И нашата цел е да приспособим семената, които по принцип сме внесли от Европа към нашите климатични условия. Ние, нашият климат е тропически. И това е много важно, да приспособим тези семена към, нашата, нашата, към условията на нашето селско стопанство. И това беше огромната революция, която посредствахме. Ние променихме продуктите, които дойдоха от Европа, от вашия великолепен континент. Ние ги адаптирахме и ги приспособихме към нашите условия. Е, много продукти могат да бъдат генетично проследени, например, е, говеждото месо може да бъде проследено към, до Индия, обаче, в крайна сметка, ние днес в Бразилия сме една от най-големите индустрии, е, които произвеждат ковещо месо. Имаме чудесни пасища и качеството на бразилското месо е великолепно. Какво се случи? А, ние имаме техники за развъждане. Фермерите инвестират в пасища, пространства за, за пасища, инвестират в излишък от зърно. Сега по отношение на биогоривата. Тук нямаме проблем. Имаме 27% от нашата територия, около 6 милиона хектара, които са отделени за, е, за отглеждане на захарно цвекло, което се използва за производство на етанол. Така че това е само една малка част от общата площ, а пък предимствата за обществото са огромни. А предимствата в борбата за, срещу промените на климата също е голямо. Нещо друго, реките. Е, Господ ни е дал тези прекрасни реки, тази прекрасна природа и ние може да използваме тези реки за хидроенергия, за генериране на хидроенергия. Явно аз надвиших доста времето си. Е, съвсем набързо да отговоря на оставащите въпроси, искам да ви напомня, че изсичането на горите всъщност ние сме е, много горди с това, че прекратихме изсичането на горите. ние успяхме да намалим изсичането на горите по, по, по течението на река Амазонка. И до 2020 година сме заложили 18% намаление на изсичането на, го, на горите. В момента сме постигнали повече от 7% намаление. Е, хората могат да проверят. Имаме сателитна технология, всичко се вижда. И международната преса отрази тези успехи. За нас. Е, ние имаме по-различна перспектива върху а, е, поречето на река Амазонка. Вие ако ме бяхте попитали преди 10 години за важността на река Амазонка, тогава аз може би щях да ви кажа, че природозащитниците преувеличават проблема. Това не е така, разбира се. Днес, е, като представител на правителството, аз мога да кажа, че гората наистина е страшно важна. Тя е важна за фермерите, важна е за всички нас. Ако не опазваме околната среда, тя ще си отмъсти на нас. Ако не сме внимателни, може да променим е, циклите на валежите и други природни цикли. Е, трябва да запазим биоразнообразието по течението на река Амазонка. 10% от биологичните видове виреят в джунглата. В Сан Пауло и в Парана, Паранао, в провинция Гораш имаме проблеми. Хората страдаха от суши, от липса на вода. Това е за нас голям проблем. Какво трябва да направим? Ние разбираме, че трябва да се получим от миналото, трябва да създадем мрежа от по-добри резервуари за вода. Грешките от миналото трябва да бъдат поправени. Трябват, трябва ни повече, трябват ни повече изследвания, които да ни помогнат да намалим разхищението на вода. Много вода се отделяше за отглеждане на ориз преди. А днес може да я произведем същите количества а, ориз, използвайки 70% по-малко вода, благодарение на технологиите. 12% от а, питейната вода в света се намира в Бразил, Бразилия. А, може и трябва да намерим по-разумен начин на управлението, за управлението на нашите водни ресурси и в същото време да увеличим производството. Трябва да се научим да използваме по-добре и земните ресурси, е, т.е. площа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 А сега въпроса за местното население. Е, континентите, страните бяха колонизирани след тяхното открити, откриване. Е, ние сме горди от това, че португалците са ни открили. Това ни е дало възможност да се разпространи един и същи език в, върху целия континент. Но бяха допуснати и грешки. 11% от територията на Бразилия е отделена, е, извинявайте, 13% поправя се оратора, са отделени за местното население. Това са 15 милиона хектара. А, това са 116 хиляди жители. Значи 13% от територията на Бразилия са предоставени за нуждите на 116 хиляди местни жители. Това означава 38 е, пъти площа на Белгия. Такава територия е дадена на местните жители. Ако не отговорих на всички въпроси, то това се дължи на времевите ограничения. Имаше въпроси за младежите, за жените, но на тях не мога да им отговоря. Ако председателят ми разреши, аз бих продължила, но в всички случаи ще се опитам на въпросите, на които не отговорих, да отговоря писменно. Pani minister, bardzo się cieszymy z tego, co pani powiedziała Госпожо министър, много се радваме от казано, на казаното от вас. Важно е да чуем министър от правителство на държава толкова голяма, с такова огромно замеделие, така че а, интересно е да видим какво мислите вие по тези проблеми. Това са проблеми, които са важни не само за вашата страна, но и по-глобално погледнато природните ресурси и голямото богатство във вашата страна всъщност е, е и една голяма отговорност за опазването на околната среда и за бъдещите поколения. Ние често го казваме. Вторият аспект е глобализацията, глобалния пазар – Тези проблеми трябва да бъдат разглеждани, защото имаме една земеделска политика в Европа, която е обща земеделска политика, но тази обща земеделска политика е част от международната. Имаме Международна организация по храните, имаме двустранни споразумения с отделни държави членки, така че когато искаме да сме ефикасни и ефективни, трябва да действаме заедно, защото само така можем да постигнем резултати. Благодаря ви, госпожо министър. Благодаря на всички депутати, благодаря на парламентаристите от Бразилия. Не можахме да чуем отговори на всички въпроси, но бе много интересно. Беше интересно да чуем и въпросите на депутатите от 28-те държави членки на Съюза. Смятам, че е изключително важен този обмен на становища. Отново ви благодаря, госпожо министър. Всичко най-хубаво, успех, напредък на Бразилия. Това е една велика страна. Поздравете фермерите, жителите на страната и в светлината на общите предизвикателства. Общото ни предизвикателство е да нахраним планетата. И така, приключваме с тази точка от дневния ред. Много се радвам, че бяхте тук с вашата делегация. E, и така, следващата точка от дневния ред е доклада Хауслинген, биологичните продукти. Чудесен преход, малко време отнехме, но мисля, че ще ни извините. Благодаря на делегацията и на вас. Може и споткане ще и побито Добре, нея. Muito obrigada,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 в това време вече може да започне да си прави представянето. Много добре ги управляваме нещата, нищо, че няма да съм тук. Panie pośle Hausling, gdzie jesteś? Е, господин Хауслинг, къде сте? Co dalej? Słuchamy pan. Какво правим? Какво ще правим? Ще ни кажете ли нещо? Ja, Herr Vorsitzender, ich bemühe mich mal, mal anzufangen. Да, господин председател, ще се опитам да започнем, за да не губим време. Темата е много интересна. Занимаване от е, доста време. Това е новият регламент за биологичното производство. Е, браншът не пое е, регламента с огромна възхита, да се изразя дипломатично. Имаме 352 изменения към предложението на комисията. Надявам се, че това са изменения в интерес на потребителите. За съжаление обаче комисията е доста дистанцирана. За какво става дума тук? Най-напред големия брой делегирани актове. Ние се опитахме да намалим този голям брой е, като направихме препратка към стария регламент, не може просто да имаме един такъв регламент с толкова много правни основания, в които и по които комисията да а, има право на толкова много делегирани актове. А, това би подкопало правната сигурност на, на регламента. Нещо друго, което бе също много дискутирано в бранша, в, но и между държавите членки, а именно това е праговата стойност за екологични продукти, т.е. нулева толерантност към пестициди. Аз съм категорично против, защото аз смятам, че е, тогава ще много ще объркаме принципа за производителя плаща. Ако бихме приложили нулевата толерантност към пестицидите, в такъв случай е, браншът би станал абсолютно неконкурентоспособен. Ако имаме прагове стойности, те трябва да вършат за всички. А, според мен това е един минимален проблем. Едно нещо трябва е, едно нещо, по, по, едно, по едно нещо трябва да сме а, е, единни имаме екологично производство, когато са спазени изискванията към производствените и производителните техники. За това искаме да е заложена тук и отговорността на производителите – тя трябва да бъде укрепена. Производителите, ако на забележат замърсяване на техните продукти, трябва да информират властите, но това се отнася в крайна сметка за всички селскостопански производители, не само за екологичните производители. Аз съм на мнение, че трябва да се каже. Има в Европа е, различно тълкуване на стария регламент. И това е един основен проблем тук. Имаме различни контролни системи, имаме различно тълкуване на това кога един продукт трябва да бъде оттеглен от пазара и кога не. Имаме много малко статистики, статистика, много малко данни. Е, комисията много трудно може да каже как да подкрепим сектора за екосемената, например. Затова аз съм привърженик на темата, на, на идеята да се създаде една екоагентура, която да отговаря за хармонизация на сектора в различните аспекти. А, голям проблем е и вноса. И тук има нужда от хармонизация. Не може да имаме 60 различни стандарта за, за контрол на вноса. Мисля, че със създаването на една екологична аген... агенция ще поощрим създаването на общи с стандарти. Мисля, че една цел на комисията беше целта за екосемената и екоживотните. Комисията поставя една цел за 2020 година. Това според мен не може да се случи. Има различни стандарти, има различни условия. условия. Хората, екофермерите трябва да имат възможност да се развиват. Не може да се ограничават фермерите с е, някакви прагови стойности. Нека нещата продължат известно време, след което може да видим докъде сме стигнали и постепенно да започне прилагане на евентуални изисквания тук. Сега, е, целите са неясни, пътищата са различни. Според мен трябва да заложим на регионалното начало. Ако, например, в един регион има малко екофермери, то е, е, екофуражите ще съкът в този регион. Така че е, трябва да сме гъвкави, не бива да налагаме прекалено строги рамки за системата. И още нещо. Важен дебатът е за животновътството, екоживотновътството. А, трябва да знаем какви да са мащабите тук. Господин Яр е, може би, на друго мнение. Ето аз, например, смятам, че 3000 крави са прагова стойност за, едно еко, за една екоферма или пък 2000 кокошки или 250 свине. По този въпрос мисля, че трябва да има допълнителни обсъждания. И освен това за сметната палата и нейните изисквания, аз мятам, че годишните контроли са необходими и това е желанието и на екофермерите, и на потребителите. Е, те искат да знаят, че ще има ежегодни контроли. Това обаче не значи, че не би трябвало тези контроли да се подкрепят и от контроли основани на риска. Тоест, системата за годишните контроли трябва да бъде запазена и аз съм против официалните екоконтроли аз съм против те категорично да се премахнат. Мисля, че и тази система на екоконтролите трябва да се запази и даже да се подобри. Освен това, трябва да заложим, както казах, трябва да заложим на регионалните е, условия. Не може да имаме едно към едно пренасене на екорегламента на, във всички региони. Вие имате измененията, това са 250 изменения, не всички от тях са преведени на всички езици, но това ще се случи. Благодаря на колегите, на докладчиците в сянка на комисията за многото срещи и пояснения. Благодаря във всички случаи за конструктивната работа. Благодаря на съвета за обмена на мнение. Надявам се още в тази година да постигнем съгласие по съдбата на екорегламента и, и се надявам на допълнителна конструктивна работа с съвета. Благодаря и аз на господин Хойслинг. Това е поредната дискусия по тази тема, а между другото не е и последната, ще имаме и други. Измененията могат да бъдат представени до 12 юни. Както знаете, в 17.30 започва нашето съвместно заседание с Комисията по околна среда в 4Q2. Поради тази причина сега Започваме дискусията по минута на човек. Няма да давам повече. Ще имате времето изписано на екрана. По една минута, нищо повече. Първият докладчик в сянка. Господин Ленц, искате ли да се изкажете? Една минута. Благодаря. Една минута, казва председателят отново. Да, казва ораторът, надявам се да се вместя. А, ето ме. Тук съм. Е, благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за представянето на неговия доклад. Първо трябва да кажа, че е много жалко, че ни давате само по минута по тази тема, тъй като е много важна. А... Имаше намаляване на времето за дискусия, и сега аз трябва да реагирам за 40 секунди. Много е трудно, но по принцип искам да ви благодаря за проекта за доклад. Мисля, че е, контролен betrifft, dass die Prozessorientierung и по-скоро, що се отнася до инспекциите и контрола. Futter ist der Berichterstatter auf dem richtigen Weg. Ich glaube, wir müssen... Особено, що се отнася до биофуражите, и мисля, че сте на правилния път. Трябва да говорим за смесените предприятия, трябва да говорим за измеренията на тези предприятия. Не знам дали има смисъл в този регламент да се предвижда а, максимално, максимален размер на предприятието или холдинга. Трябва да говорим също така за агенцията, която се предлага. А, смятам, че ще има смисъл също така да има нещо като клиринг, а не само агенция. Изобщо по принцип ще е много по-добре да се обсъжда повече прилагането на настоящия регламент, а не да се предвижда общо преразглеждане на регламента. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Докладчиците в сянка имат постоянни контакти помежду си което е много важно. А, всички благодарим. Няма сега постоянно да благодарим, не дайте да благодарите, всички знаем, че благодарим. Нека по, а, нека по същество и да не повтаряме това, което вече е казано. Благодаря, господин председател. 15 дена е само срок за подаване на изменения по тази доста сложна техническа тема, а пък дебатът е само 30 минути и не се дава възможност на всички да се изкажат, въпреки че всички въпроси, повдигнати от Мартин, бяха, Мартин бяха важни. Първо, нека да поздравя докладчика за огромната свършена работа. Над 300 са измененията, които засягат на цялата съскостопанска политика на Европейския съюз. Говорим за приложното поле, говорим за комбинации за почвите, говорим за вноса, говорим за агенциите. Има и важни въпроси, свързани с репродукцията на растенията и животните. И според мен е важно по такъв важен дебат да се проведе сериозен, по такава важна тема да се проведе сериозен дебат. E Благодаря. Благодаря на Хослинг за това, че е готов да работи, както и за синтеза, който ни предложи на тези срещи. Искам да кажа, че за да подходим коректно към тази тема, би трябвало да имаме дългосрочна визия, за да видим как ще променим днешната ситуация. Биопроизводството е нишово производство, е много богато производство и конвенционално, традиционно. Надявам се обратното да е в бъдеще. Традицията да е биологичното, а това, което имаме сега, да изчезне. В този смисъл, разпоредбите, които трябва да се вземат предвид, би трябвало да ни дадат възможност да променим и подхода. Имам предвид тази агенция, която малко ме обърква не само заради разходите, а и защото продължава да смята биопроизводството за нишово производство, а не за нормалното производство. Същото се отнася и за смесените предприятия. Така че хубаво е да има преходен период, но трябва да го направим така, че това да бъде дефинитивен а, преход, който да има някакъв срок. Благодаря. Благодаря трябва да ви кажа, че след измененията пак ще имаме възможност да говорим по тази тема. Това не е последното ни обсъждане, така че ще има възможност да се говори по всички тези въпроси. Има думата Милер. Шпрех. Благодаря. Аз искам да говоря от името на нашия докладчик Сеянка, той е още на летището. Ние приветстваме това предложение. Е, докладът от господин Хойслинг е чудесен. Благодаря за този подход, който е много ориентиран към практиката. Ние също смятаме, че основният акт трябва да бъде подобрен. Ние сме категорично против тези прагови стойности. Принципът производителят, причинителят плаща е, трябва да се спази. Смятаме, че праговата стойност от 5000 евро като разходи, това е прекалено голяма стойност. Освен това, предложенията за третите страни, това са разумни предложения според мен, но не смятам, че ще отбележим напредък с е, тавани, стойности и тавани при обътството. С интерес очаквам допълнителното развитие на доклада. Благодаря. Sorry, sorry, chair. Thank you, chair. First of all... Благодаря. Благодаря, господин Хойслик, за работата по тази деликатна тема. Чуда се, има ли нужда от този регламент? Ще доведе до много бюрокрация. Нека да засегна някои важни въпроси. Паралелно до производство говори се за а, спирането ми. Според мен то ще даде възможност а, за смесено производство. Контролните механизми са важни. Предложението на комисията дава един подход основан на риска и намалява бюрокрацията. Това е много важно и трябва да поддържаме такъв подход освобождаването от сертификати в сектора на дребно. Искаме това да бъде за предварително пакетираните продукти, но това ограничава а, сертификатите, които в момента се предлагат и са задължителни. Благодаря. No hablo por el debate de hoy, sino por los debates en esta legislatura, en el que me parece decepcionante que los diputados no tengan al menos Имаше много дискусии по-рано. Важно е депутатите да имат поне три теми, а, извинете, три минути за изказване. Аз съм депутат и искам да се свържете с секретарията, така че да имаме поне 3 минути на всеки от нас, за да има дебат. Така ще бъде справедливо, ще можем да се изкажем. Ограничени сме при изказвания в пленарната зала, навсякъде сме ограничени. Какво правим като депутати, ако не може да дискутираме и да разискваме? Аз съм депутат при нас има много силен сълскостопански пазар, имаме много изменения към вашия доклад. Благодаря ви, но по въпросите за семената, смесените холдинги, ще трябва да говорим по-подробно и да дадем повече изменения. Благодаря ви. Моля ви съответните служби да направят така дебатите, че да имаме по 3 минути а, на човек по такава важна тема. Благодаря. Ми да, може би да, може би... Може би трябва да имаме по-дълго заседание, а не да разкъсваме заседанието си. По-важното е да се предаде информация, която е важна на този етап. Както казах, ще имаме още дискусии след представянето на измененията. Кьостингер има думата. Äh, благодаря. Стойности за замърсители, това мисля много добре, но искам да благодаря за доклада, обаче според мен трябва повече стимули за семената. Оказва се, че три концерна в Европа имат монопол върху семената. А, пазарът не може да се развива. Тук има обаче много възможности за истински стимули и за допълнително развитие на бранша. Мисля, че като европейски производители тук имаме голям шанс при планинските ферми. Е, тези ферми имат голям шанс да развиват е, биологично селско стопанство, но за тях е, трябва да има изключения при, при животновътството. Сега обаче не разбрах много това, което се казва за праговите стойности за, за, за животновътството. Сега, защо има такива стойности? А, може би Австрия ще бъде засегната по-малко. Какво и се има предвид, това бих искала да разбера от докладчика. Става дума за определени методи и техники или какво? Благодаря. И аз ще се присъединя към предложението на моята колежка. Е, става дума за дебат, който има нужда от повече време. Затова се обръщам към секретарията. Моля ви да промените начина на работа. Сега по темата. И аз съм испанка, имаме биопроизводство, което е доста голямо. Но питам се защо в такива дебати се изказват някои хора, които казват, не, цялото производство трябва да е биологично. Чакайте сега. Винаги ще има съчетаване на технологичното производство с биологичното производство. Традиционното и биологичното. Винаги ще бъде така. Така че смесеното производство ще бъде пътя, по който трябва да вървим, с някои изменения или нещо друго, но трябва да вървим по този път. Сега, що се отнася за вашия доклад? Остават се много неща в ръцете на комисията и трябва да видим какво може да се включи в базовия аргумент. 20 ти член е много важен. Настоящия настоящото положение е много негативно за сектора. Трябва да предложим изменения, аз не съм съгласна много с това, което казвате. Знам, че много зависи от размерите на производството, на отглеждането. Вие сте зелен, знам, следвате определена философия, но не трябва да бъркаме двете, двете концепции. Господин Дорфман. Благодаря. Аз също бих искал да говоря за времевия график. Това е много интересен дебат. Говорихме за Бразилия. Нямаше опрача определен повод. А сега имаме само 40 минути за дебат, по който трябва да се вземат решения. Мисля, че това не е разумно. Сега, за праговите стойности. Аз идвам от Италия и зная, че има такива стойности за детската храна, за бебешката храна и това доведе до големи проблеми. и, и за то защо? Защото има различия между големите концерни и биопредприятията. Много от биопредприятията трябваше да се откажат от своето биопроизводство, защото не могат да достигнат тези стойности. Мисля, че по този въпрос трябва да се получим от опита на Италия и по принцип смятам, че комисията тук предлага неразумни неща. Благодаря, господин председател. Господин Хостинг, като зелен и това, което каза Клара, за производство в България не се развива така, то се развива и така. Така че наистина парламента трябва да е по-активен в тази позиция. И тук вече по същество нека да говорим. В предложение 196 се поставят основите на системи за контрол при сертифицирането на биологични продукти. Точка 3 от това предложение споменава за оценка на риска. Аз вярвам, че за да се запази имиджът на биологичното земеделие като екологично чисто, проверките трябва да, да бъдат запазени за всички производители ежегодно. А, те не се правят за поздрав или за награда, а като гаранция за качество и аз силно вярвам, че тази гаранция не трябва да бъде а, заменена. А, в предложение 352 се споменава, че критериите за групово сертифициране ще бъдат определени на по-късен етап. Можете ли, господин Хойслинг, да дадете повече информация кога и на какъв етап ще бъдат определени? Груповото сертифициране е новост и цели намаляването на административната тежест. Но за производителите е важно да знаят във възможно най-ранен етап какви са условията, които трябва да бъдат изпълнени. Биологични производители от моята страна се свързаха с мен и изразиха притеснение, че груповото сертифициране може да бъде за сметка на занижено качество занижен контрол при качеството. И третия аспект, това, което каза госпожа Кьостингер за сортовете, този регламент засяга происхода на използване на растителен материал, например сортове на зеленчуци и плодове. Означение, което показва, че монокултурата плод или зеленчук е сорт разработен в дадена държава, ще спомогне за европейското и регионалното брандиране. И по този начин може да се преборим с други феномени, ще спомогне за промоцирането на местното производство и разбира се на научно-развойната дейност в сектора. Но в своето предложение аз ще ви кажа в личен контакт. Благодаря. Пан посел Такула. Кейдоксия, пухайохтея. Благодаря, господин председател. Lausua за кейдоксен. Нека първо да благодаря на колегата Хаузлинг, Аз съм нов депутат или пък може би стар нов депутат. Присъединих се към комисията, след като колегата Оли Рен се върна в Финландия. Нека да направя няколко предложения. Основният въпрос е свързан с работата с агенцията. Първо за агенцията. като законодатели не трябва да забравяме, че имаме нужда от по-малко законодателство, което обаче да е по-добро. Е, целта е да няма много бюрократични изисквания и за това ние в Финландия настояваме да има мерки по контрола, основани на риска. Няма нужда няколко пъти годишно да се проверяват селските стопани. Трябва да им се доверим, че си вършат работата като хората. И проверките, основани на риска, са достатъчни. Трябва да се намали бюрократичната тежест и средствата да се използват възможно най-ефективно за насърчаване на производството. Благодаря на колегата Хауслинг. Господин председател, преди е, изготвянето на този доклад, повечето селски стопани, произвеждащи екопродукти в Великобритания, доста е, Европейския съюз, но този доклад доста променя тяхното мнение. Съвсем сериозно говоря. Ще стане на практика почти невъзможно да се отглеждат екологични продукти в Великобритания, спазвайки тези правила. Няма достатъчно гъвкавост, твърде рисковано е и пазарът е доста нестабилен и капризен. Какво ни притес... ме притеснява? В Великобритания екопроизводството е, е доста внимателно проверявано. Има асоциация, която се занимава с това. Има обаче голям страх, че органичното производство е толкова по-добро от всичко останало, че не трябва да бъде замърсявано. То се замърсява от метални продукти, от насекоми, от камъчета, от почва. Всичко това сигурно може да е почти органично, но едва ли особено хранително. Thank you. No? Okay. Пан Федерлей. Господин Федерлей. Благодаря, господин председател. Пан посел Феран, Всъщност, господин Феран. Благодаря, господин председател. Тук съседа ми нещо ме а, разсейва не съм аз виновен. Внимателно прочетохме доклада на колегата Хайслинг. Особено внимание се обръща на териториалната идентификация на биопродуктите и на сертификатите, както и на а, проследяването на изхода на продуктите. А, всичко това е добре, но има един важен въпрос, който ме притеснява, а именно социалният дъмпинг. Биологичното производство в някои региони, за съжаление, по настояще произвежда скъпи продукти. Е, доста високи са цените нещо, което може да доведе до социален дъмпинг и това трябва да се вземе предвид в тези проучвания. Трябва да се има предвид, че има е, щети от това, а всъщност, е, ако докладчикът е, смята, че тези продукти са ценни, трябва да се избегне този проблем господин Федерле. Eh, Благодаря, господин председател. Нека първо да подчертая голямото значение на този вид разговори в нашата парламентарна комисия. Темата е много важна за нас е, като депутати. Полезно ни е, за да разберем кои са въпросите важни за нашите колеги, за да може, когато гласуваме, да сме подготвени. докладчикът се е придвижил в правилната посока в сравнение с предложението на комисията, но все още има какво да се подобри. Например, що се отнася до въпроса за това, дали може да има смесени ферми а, за, на производство на мляко и месо а, и да се бре, смята те за екологично чисти като производство в Швеция. Това е важен проблем за нас. Друг важен въпрос е авторитета на Европейската агенция за екологично производство. Не мисля, че е добре да има агенция. Това е допълнително бюрократизиране. Пазарът да расте достатъчно добре и сам, а това може да му попречи господин Фланеган. Благодаря. Нека да произ... поздравя колегата Хаслинг за а, свършената работа. Също времено съм съгласен с колегата на президиума, който заяви, че срокът за подаване на изменения е твърде кратък, като се има предвид колко техническа е тази тема. И за това, ако искате повече време за обсъждане, моето предложение е следното. Дайте да започваме заседанията си на време. Идвам си тук на време и се оказва, че хората седят и си приказват и а, не могат да бъдат накарани да си седнат по местата и да запазят тишина, за да започне заседанието. Аз изпомням, че в моето училище ако някой закъсняваше 5 минути, оставаше отвън, защото, а, защото директорът просто заключваше вратата. И така, започнахме с половин час закъснение. Щяхме да има още 28 минути, ако всички се бяха появили на време. Пани директор Моник Паря. Благодаря, ще дам думата на представителя на комисията, господи, госпожа Паня. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Хойслинг за неговия проект доклад, който е доклад по една сериозна тема и който доклад очаквахме с голямо нетърпение. Ще очертая основните причини, поради които комисията направи това предложение. Първо, Знаете, че нараства биологичното производство. 9% е годишния ръст в това производство. Тоест, това беше нишев отрасъл и се вижда, че става все по-важен. И става все по-важен и по отношение на потреблението. Вторият важен въпрос – този економически ръст всъщност е предмет на предлагане, което е, има като източник внос, а не производство в Европейския съюз. Затова е необходимо тук в Европейския съюз да се насърчи навлизането на производители в този така добре развиващ се отрасъл. На трето място, контролът е, по-настоящем не е особено подробен. Сметната палата е, отбеляза, че има е, необходимост да се отбележи напредък по отношение на контрола. Няма да навлизам в подробностите тук. на четвърто място, настоящата система не е такава, че производителите в Европейския съюз да са равнопоставени с производителите от трети страни. Е, Затова е добре да има хармонизация, така че произведените в трети страни продукти да се изискват да отговарят на стандартите, които са вече хармонизирани на ниво Европейски съюз. И на последно място, потребителите не са длъжни да купуват произвед... органични и биологични продукти. Те го правят, защото вярват, на, на ем, съответните марки, на съответните лога, които потвърждават, че е, изведеният по този начин продукт е действително екологично чист, че не са били използвани излишни химически вещества и така нататък. За това е необходимо да се хармонизират нещата, за да се засили доверието на потребителите. Що се отнася до основните елементи на предложението, а именно остатъчните вещества и а, необходимостта да се а, вземе прак а, за присъствието на пестициди и други остатъчни вещества. А, защо се предлага това? Дори да въведем а, система за контрол на използването на, на, на продукти, може да се окаже, че има наличие на остатъчни остатъци от такива продукти, въпреки че производителят е спазвал всички правила. Присъствието на такива продукти трябва да бъде предмет на хармонизирани стандарти в Европейския съюз и потребителите, а так, такива стандарти по-настоящем няма, Затова това също е необходимо, за да има доверие в логото. Що се отнася до позицията на комисията, вижда, че председателят ми дава знак, че нямаме много време за това. Ние а, сме на разположение на Европейския парламент за разговори. А, комисарият, а, отговарящ за нашата област, а, нееднократно демонстрира своята готовност за диалог, за конструктивна работа а, и за гъвкавост, за в работата с е, институциите, за да може да постигнем напредък. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Знаете срока за <clears throat> е, подаване на е, предложенията за изменения. Искам да подчертая, че това не е последния път, който, ще говорим, който говорим по този въпрос. Ще помоля господин Хойслинг да ни държи в течение за напредъка на работата. Господин Хойслинг, имате сега за кратко думата, след което ще продължим с въпросите по клонирането с комисията ЕНВИ. Господин Хойслинг, аз казах най-основните неща, които исках да кажа. Благодаря за предложенията. И аз споделям критиката на колегите. Има нужда от допълнителна дискусия, защото, както се вижда, много екопредприятия са загрижени за тяхното бъдеще – Искаме преди лятната почивка да постигнем съгласие с по повечето спорни въпроси. Искаме до тогава да изработим общото становище на нашата комисия. Въпросът за смесените предприятия. Според мен това е много важно. Направили сме предложение, компромисно предложение. Аз съм отворен за по-нататъчни предложения. Виждам, че много държави членки имат предложения. Имаме много културни разлики в тази област. В много държави като Германия, Австрия, това не е тема. В други държави членки виждам, че това е проблем. Но може да се споразумеем. Сигурен съм, че може да постигнем компромис. Целта ни е, нека да, е, е, да имаме повече екологично производство, а не по-малко. И е, нещо към комисията искам, искам да кажа. Нито един потребител не иска да има остатъчни вещества или вредни вещества, особено в екологичните продукти, а, но такова, такава, такъв чист продукт е трудно да се осигури. Едно е ясно, не, не, не бива да не бива да имаме повече натоварване, повече утежнение за биологичното селско стопанство. czwartek głosowanie o dziewiątej. Prosimy przynieść karty. Potem mamy spotkanie. Е, моля само да ви напомня, в е, четвъртък сутринта ще гласуваме, след това ще имаме среща с комисара, а сега отиваме в 4 ко 2. Става дума за клонираните животни.